Благодаря на всички, които се интересуват от нашата работа. Нашето заседание ще се предава на живо по интернет и тези, които се интересуват, ще могат да го проследят там. Първо няколко технически въпроса. Трябва да приемем дневния ред. Да смятаме ли, че дневния ред е прият? Няма възражения. Да, сега да ви кажа няколко думи за нашето заседание. Имаме честа тук да бъде господин Максим Ферхаген, външният министр на Холандия, който ще ни говори за докладът на холандското правителство за детския труд. Знам колко важен е този въпрос за вашето правителство, господин министре. Знаем, че Съветът ще приеме заключение по този въпрос през юни. така че трябва да видим как различните европейски институции могат да допренесат за трайното решаване на този проблем. господин министър, Колегите, които познават биографията и знаете, че през 1989 година сте започнали кариерата си тук в Европейският парламент. И сега ви давам думата. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че съм на заседанието на вашата подкомисия. Това ми е, напомня е, добри спомени. Бях е, член, заместник член на вашата комисия през 89-та комисия, не, 89-та година. Е, знаете, че е, моят ангажимент с е, човешките права започна от тук. Е, високо ценя вашите усилия, особено на вас, госпожо председател, пък и на цялата подкомисия за решаване на проблемите за човешките права и затова цена възможността да разменим мисли за това как Европейският съюз може да допренесе за каузата на човешките права и особено за премахването на детския труд. Когато а, поех а, министерския пост преди три години реших човешките права да бъдат една от главните насоки на холандската външна политика. Първо, защото смятах, че е морално задължение да защитаваме човешките права в целия свят. Това засяга всички, навсякъде и винаги. И за това а, а, именно а, този ангажимент а, е, е напълно достоен, че кът, кът, зачитането на човешката права допринася за сигурността, за развитието. Нарушаването на човешките права причинява нестабилност. Um, and Притежава нестабилност, стагнация и като търговска държава Холандия има нужда от стабилна международни условия, нещо, което допринася за по развитието на бизнеса и търговията. Тоест, човешките права и бизнеса не са две противоположни неща. Човешките права днес са обект на ерозия в целия свят. Балансът на силите в света бързо се променя, вървим към система – в която глобалните и регионални сили е, действат заедно. И затова е, защита на човешките права е, представлява сериозен проблем. Изграващите нови сили не винаги споделя детския труд. И аз, вие като членове, като депутати на Европейския парламент, в Европейския парламент, като членове на тази комисия, надявам се, вие също ще подкрепите възприемането на цялостен подход. Съгласно Лисабонския договор, Лисабонския договор, съгласно Лисабонския договор, Европейския парламент сега а, участва а, в съвместното приемане на законите, т.е. със законодател, така че може да допренесе много за борбата с детския труд. И макар и да не ми е работа да посочвам това, бих казал, че една резолюция на Европейския парламент по този въпрос ще бъде много полезна. Благодаря на министър Ферхаген. Ферхахен. Току-що вие ни дадохте пример колко активна може да бъде една държава членка по отношение на въпроса за човешките права. Ако това се отнася за 27-те е, държави членки на Европейския съюз, то ние ще имаме една прекрасна е, политика в това отношение. Радвам се, че вие е, успявате да демонстрирате това отношение. Прав сте, че Европейския парламент има нова компетенция относно споразуменията за търговия. Благодаря за това, че ни насърчавате. В момента тече на изготвянето на становище от подкомисията от нашия колега Дейвид Мартин. То е свързано с човешките права, с аспектите свързани с околната среда и социалните аспекти на тър... споразуменията за търговия. Мисля, че нашият колега вече почти финализира своето становище. Виждам, че един от нашите колеги, който е докладчик по социалната отговорност, също присъства. Ние имаме една активна роля в тези въпроси. Разбира се, ние ще обсъдим възможността за резолюция заедно с колегите от комисиите по развитие и международна търговия. Благодарим ви. ние също очакваме проактивните заключения на съвета през юни. Сега а, искам да дам възможността на колегите да вземат участие в, един, в една кратка дискусия. Цитирам имената на лицата, които ще вземат думата. Господин Беркман, най-напред. Благодаря, госпожо председател. Присъства министра на външните работи на Холандия, който съвсем накратко а, в своята реч изрази холандската традиция в защита на човешките права. Горд съм от това, което чух. Именно това е правилният подход. Това е в наш интерес. Не мога да бъда по-съгласен с него. Когато става дума обаче за детския труд, това, което виждаме е стагнация поради кризата, както и, и вероятно поради това, че е много трудно а, да, да се справим с този проблем, най-вече в а, страните, които са насочени в. А, чието население има като поминък селското стопанство и в развиващите се страни. Как да се справим с тази стагнация? Това е един проблем, който ще разгледаме на предстоящата конференция в Нидерландия. Преди две седмици в Европейския парламент, в Комисията по развитие, проведохме един дебат, публично изслушване, който показа, че социалната отговорност не е на достатъчно високо ниво. Много фирми в Европейския съюз правят каквото могат, но резултатът очевидно не е задоволителен. Господин министър е направи едно добро предложение, а именно да няма обществени поръчки възложени на фирми, които злоупотребяват в това отношение. Аз предлагам на такива фирми също да не се предоставят субсидии. Как обаче да разберем кои са фирмите, които злоупотребяват и които не? Кои са тези, които спазват задълженията, които имаме всички ние? Защото е необходимо да се спазват не само законите, но и конвенциите, които държавите членки са подписали знаем, че има гореща линия, организация, която следи ситуацията. Това е от факт от две години. Мисля, че Генерална дирекция търговия също ще помогне в това отношение. 5% от детския труд е в областта на сектора на износ. Ето защо важни са мерките свързани с търговия. Обаче, 95% от децата, които работят, всъщност не работят в този сектор. Ето защо необходимо е в развиващите се страни да се вземат мерки, които да платят. Децата не са тюлени. На децата са им необходими училища. Ето защо необходими са по-добри инвестиции в училищата – защото именно това е сектора, където трябва да текат дискусии. дискусии. В Нидерландия има страни, които искат да разделят помощите за развитие. Можем да говорим за тях, за ефективността, но ясно е, че ще бъдат необходими десетилетия преди развиващите се страни да имат възможност да инвестират в образование и в здравеопазване сами. Трябва да работим по тази наша цел, но за момента е необходимо официалната помощ за развитие да бъде запазена на настоящото ниво. Нидерландия обаче е една от малкото страни, които се съобразяват с това. мисля, че е необходимо да се помисли в това как се използва тази помощ и как тя засяга децата по света. Благодаря, казва председателката. Благодаря за забележката за важността на помощта за развитие. Благодаря, госпожо председател. Въпросът за човешките права един от най-важните, с които ние в Европа трябва да се справяме. Да запазим ценностите си. Ако един човек не е свободен, ако не може да бъде креативен, ако не може да бъде част от обществото, то трудно може да се каже за него, че а, той води стойностен живот. Ето защо необходимо е да следим отблизо а, дали се спазват човешките права като такива. Това не е нещо, което е, е наше задължение като членове на Комисията по човешките права. Зная, че вие в различните си а, правомощия сте работили в, този, в областта на този въпрос. Подкрепям напълно току-що казаното от министъра. Когато не се спазва закона, необходимо е да се прибегне към определени мерки. Чудя се какво мисли съвета по този въпрос, когато се говори за човешки права, за правата на детето. Как се вмества това в дейността на новата дипломатическа служба? Разглежда ли се този проблем в необходимата дълбочина, защото до момента няма постигнато съгласие в тази насока? Ще има ли отделно звено, което да се занимава с този въпрос? И още един въпрос от мен. Ако разгледаме а, помощта за развитие на Европейския съюз, току-що тя беше спомената, как съвета и комисията и парламента могат да работят заедно, така че да има достатъчно средства поступили в сектора на образованието. А сега по отношение на споразуменията за търговия, да, беше споменато, че Европейския парламент участва в по-голяма степен в тези споразумения. Как можем да използваме това в наша полза? И на последно място работя по досието на Турция, както знаете. И освен въпроса, свързан с детския труд, който е проблем за много други държави, не само за Турция, необходимо е да се помисли и а, за децата, които са в затворите. Тоест, трябва да работим в а, областта на проблема на непълнолетните лица, не само когато става дума за а, работа на децата, но за детския труд, но и за това, когато имаме непълнолетни лица, попаднали в ръцете на правосъдните и правораздаващите органи. Благодаря. Благодаря. Господин министр, сигурен съм, че на всички ще бъде интересно да ни кажете как вие насърчавате ролята на човешките права и спазването на човешките права. Ще ви помоля да разгледате предложенията на Европейския парламент заедно с вашите служби, да помислите как може да бъде повишено а, нивото, което е в момента. А, доколкото а, разбирам, а, проблема за спазване на човешките права е един от основните във вашия дневни, дневен ред. Рисковете за страните обаче остават на по-заден план. Мисля, че това също е важен въпрос. Все още има записани колеги за изказвания. Вклю... Най-напред госпожа Лох Билер. Очевидно, председателката на делегацията за, Юг, източна, за Южна Азия не иска да вземе думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за препоръката за детския труд. Нямах възможност да прегледам всички препоръки, но мисля, че ще бъде много интересно това, че в парламента ще работим за резолюция. На по-късен етап в дневният ни ред имаме предвидено разглеждането на проучване за мерки, свързани с търговията, които имат за цел да се преборят с детския труд. Доколкото разбирам, той е подготвен. Мисля, че а, той чудесно а, се вписва в а, нашата програма. Споменахте за задълженията на различните предприятия. Аз самата подкрепям такъв подход, но а, ми се струва, че това е нещо много трудно. Може би бихте могли в по-голяма дълбочина да ни опишете някои от успешните случаи, които сте имали във вашата страна, а, така че а, да имаме основа за размисъл. Постигнат ли е някакъв прогрес? И още един въпрос към вас, като министър на външните работи. Какви са препоръките ви към Европейския съюз относно воденето на преговори и участието в многостранни форуми във връзка с човешките права? Не само МОД, но и съвета по човешките права и а, Международния наказателен съд. Наскоро прочетох вашата публикация за стратегията за човешките права като част от външната политика. Мисля, че това е едно много интересно четиво. А, много по-лесно се обсъжда проблема с човешките права тогава, когато той се разглежда в контекста на външната, а не на вътрешната политика. Според мен, а, проблема за човешките права не е толкова силна движеща сила на външните отношения, а, но може би вие можете да кажете няколко думи в връзката между него и сигурността. Благодаря, господин Хауит. Имате думата. Uh, Добър ден. Благодаря много, за вашето изказване. Много съм насречен да чуя такава позиция, заявена от холандското правителство и е, не случайно е, получихте положителни отзиви от колегите. Както е, председателката каза, аз се занимавам с въпроси, свързани с тази област и по-конкретно с корпоративната социална отговорност. И това искам да ви задам няколко въпроса. Първо, връзка с казаното от госпожа Лохбилер. Въпрос за това, че има компании, които настояват да работят с вериги за доставки, които са сертифицирани, така че със сигурност да не се ползва детски труд никъде по веригата. Това само по себе си е много добра идея. Има и други инициативи на бизнеса за защита на правата на човека, но това не са толкова много фирми. Все пак това са, да кажем, 20 от общо близо 500 милиона фирми. И така, как работите с бизнеса в Холандия и какво възнамерявате, е, какви инициативи възнамерявате да поотдемете с тях? Второ, от, в контекста на корпоративната социална отговорност, холандското правителство от много време е едно от най-напредничевите правителства, не само по отношение на борбата с детския труд, но и по отношение на устойчивото развитие и публичните обществените поръчки, свързани с това. Така че вие сте много по-напред от много от европейските правителства и ние с удоволствие работим с вас. Но ако трябва да се подходи и с известна критичност, трябва да се каже, че вие участвате в групата на високо равнище за корпоративната социална отговорност, но не сте успели да изнесете този подход извън Холандия. Изглежда, че групата на високо равнище не успява да изпълни своите цели. А, може би предходната комисия не бе толкова заинтересована, но смятам, че сегашната Европейска комисия е, проявява голям интерес, така че сега може би е добър момент да се е, отвори отново този въпрос и да се види как е, работите с европейските институции. Благодаря, господин Хауит. С това изчерпахме списъка на желащите да се изкажат, така че давам думата на министъра. И като се има предвид, че връзката между правата на човека и търговията става все по-явна, може би е, е добре е, да говорим за нов тип подход, при който правата на човека са интегрирани в области на политиката, които по-рано не са били отворени за въпросите на правата на човека. Имате думата. Позволете ми първо да благодаря на всички депутати, които се изказаха, да благодаря за положителните отзиви за политиката на холандското правителство. Смятам, че е възможно да се променят нещата само ако работим заедно. Ако се работи е, и заедно с е, парламента е, и, и с съвета. Именно заради това се радвам, че имам тази възможност да работим заедно и да събираме усилията си, да работим една и съща посока. И въпреки, е, че е, политиката в областта на правата на човека, както каза госпожа Лох Билер, изглежда по-лесна, когато става дума за правата на човека извън Европейския съюз, все пак аз е, се надявам, че съвета на Европа ще може да се занимае с този тип въпроси и в рамките на Европа, особено що се отнася до положението на ромите и за детския труд, е, който не е свързан с тази общност. Много се надявам, че е, депутатите ще използват всички възможности да повдигат въпросите и за нарушенията на правата на човека в Европейския съюз. Бих искал да отговоря на няколко от зададените въпроса. Както госпожа Омен Ройтен подчерта в своето изказване, възможно е човек да се изказва тук и народния си език, благодарение на превода, който ни е разположение, така че преминавам на холандски и след това ще премина отново на английски. Първо, високо ценя работата ви в, тази, в тази рамка. Попитахте как могат да се покрият всички форми на детски труд и особено най-тежките форми на детски труд. Смятате, че това е въпрос, с който можем лесно да се занимаем, но той на, на пръв поглед, но после се оказва много по-сложен. Имаше и въпрос за продуктите, произведени от деца, които после се изнасят. И това, че това са сравнително малка част от продуктите. Сравнително малка част от продуктите, произведени из детски труд, отиват за износ. Без променато и е, това, че Международната организация по труда си е поставила за цел да премахне най-лошите форми детски труд до 2016 година. Проблемът е обаче, че категорията най-лоши форми на детски труд е доста широка. Не трябва да забравяме, че всички видове детски труд представляват нарушение на правата на децата. Тъй като трудът е, пречи на децата да ходят на училище и да преживяват детството си така, както би трябвало. Смятам, че този тип въпроси трябва да бъде предмет на цялостната помощ за развитие. Разбира се, може да има и специални търговски мерки. Ето, например, компанията Левис получи заплаха от Съединените щати, защото в Индия ползваха детски труд, така че им се наложи и да създадат училища. И тази заплаха накара Левис да спре използването на детски труд. Сега, що се отнася до деца които произвеждат продукти, които после се изнасят. Говорим за над 200 милиона деца. Да не говорим за последващия ефект, защото тези продукти се изнасят. И смятам, че трябва да има по-голяма информираност в тези страни. Говорихте за специален телефон за връзка. Ние напълно подкрепяме това. Потребителите би трябвало да знаят дали някой продукт е произведен за тайски труд. Повечето хора биха отказали да купят такива продукти. И ако има ясно етикетиране, тогава потребителите съвсем целенасочено биха избирали продукти, които са произведени без детски труд. Никой не иска да си купува продукти, произведени с детски труд. Освен това, попитахте как можем да работим с фирмите. В Холандия нещата действат така фирмите получават субсидии от правителството като експортен кредит, когато обяснят, че те и продавачите, които те използват, не ползват детски труд. Говорихме за това какви правила трябва да съществуват, какви са административните изисквания, които трябва да съществуват като пакет – за да сме сигурни, че не се използва детски труд. Но когато дружествата твърдят, че не, се, че не използва детски труд, тогава тези твърдения трябва да са напълно сигурни и обосновани. Ако ли не, тогава им не само се премахва този етикет, но и се налагат глоби. И ако в някакъв момент се докаже, че е имало използване на детски труд, тогава съответното дружество ще трябва да заплати глоба и няма да може да кандидатства за допълнителни субсидии. Така че смятам, че това е друг начин за борба с тези проблеми. След това, говорихте за интегрирането на въпросите, свързани с детския труд в дейността на службата за външни отношения. Разбира се, че всички звена на тази служба трябва да са добре информирани по този въпрос и този въпрос трябва да достига и до най-високите равнища на службата. Говорихте за делегацията за правата на човека и за това как можем да сме сигурни, че действително се обръща а, необходимото внимание на тези въпроси. Аз участвах в създаването на фонда за правата на човека и от него се финансират проекти в, ня... в множество страни а, в областта на правата на човека. Тогава ми казаха, че това е пълна лудост да се дава 25 милиона евро, за да се работи по такива проекти, защото правителствата никога няма да се съгласят на това. Аз присъствах на годишната среща на послан... конференция на посланиците и казах, необходимо е вие лично да се ангажирате с тези проекти. И ако не се прилагат тези проекти до следващата година, тогава вие ще имате проблеми, а не аз. Но Оказва се, че вече посолствата подхващат дейността в тази област и вече започват да предоставят съответните ресурси. И тази година на 10 ноември всяко едно посолство трябва да организира някакво събитие, свързано с правата на човек. И така, тук е, работихме с, с е, заповед, централизирана заповед, която а, е, а, бе зададена а, дадена на, вся, на всяко едно посолство. А сега, как можем да работим с фирмите? В Холандия получих подкрепа и от организациите на работодателите, защото те казаха, че са напълно съгласни, че не е, че трябва да се борим с най-лошите форми на детски труд. Казаха, не искаме нашите продукти да са създадени а, с робски труд или в други ужасяващи обстоятелства. И те самите имат политика и е в техен интерес да въведат задължителни мерки, защото биха искали да има равнопоставеност. Не биха искали други дружества да имат конкурентно предимство, защото са готови да използват детски труд. Именно заради това тази организация си сътрудничи с нас за създаване на конкретни условия, които да са обвързани с правителствените субсидии. И това е съвсем възможно. Ако една компания търгува, тогава е, този... Извинете. Е, и ако това е възможно в е, страна като Холандия, която е търговска страна, тогава със сигурност е възможно и в други страни. Работихме активно заедно с социалните партньори, и комбинирахме усилията си. Особ... И, разбира се, това отнема време. Особено а, когато трябва да се работи с страни, където е организацията по-лоша, отколкото в колен. И накрая а, сътрудничеството за развитие. Смятам, че е, ключът към премахването на детския труд е в образованието. Именно заради това е, голяма част от е, нашата помощ за развитие отива за образование. Смятам, че е, е много важна целта всички деца да ходят на училище, но смятам, че в рамките на тази цел могат да бъдат формулирани и по-конкретни действия. И могат тези действия да са по-целенасочени, така че да достигнат до децата, които работят. В Индия сме създали училища заедно с неправителствени организации – точно до мините, където работят много деца, или до железопътните гари, където работят деца. А, така че да е видна альтернативата. Създадохме една програма с индийското правителство, което вече раздава безплатни, безплатна храна в училище, така че по този начин децата са насърчени да отидат на училището, защото знаят, че ще получат безплатно храна. Смятам обаче, че донорите могат да направят и повече, за да подкрепят а, а, страните в създаването на конкретни програми с конкретен график. Всичко това е свързано с конвенция 182 на Международната организация по труда. И тук а, можем също да постигнем по-добри резултати, ако има връзка с тази програма. И накрая господин Хауит зададе въпроса как възприема тази тема Европейската комисия. Предходната Европейска комисия в момента, в който госпожа Аштън пое своите задачи, аз работих заедно с нея по създаването на предложението, представено от комисията миналия феврари за децата и за детския труд. А, и вярно, че а, предшественика на а, Кати Аштън не бе а, толкова положително настроен към тези въпроси. А, трябва да се каже, че госпожа Аштън обаче а, приема в детския труд а, много на сериозно. А, но тук говорим за цял пакет а, от мерки, които включват и търговските мерки. И а, това е опит по един много по- а, цялостен начин а, да се вземем с детския труд. Така че смятам, че новата Европейска комисия ще работи въз основа на доклада, предоставен миналия феврари. Благодаря. Председателката, благодаря господин министр. Обещавам от е, името на колегите си, че ще направим всичко възможно да си сътрудничим е, възможно най-добре с вас. Вие бързате за следващата си среща, но мога ли е, да повдигна още един въпрос, по който бих искал да си сътрудничим с вас. И то е свързан с съобщението на председателя, което е следващата ни точка. Става дума за следното. Предстои европейския е, диалог по правата на човека между е, Европейския съюз и Мексико. Точно преди срещата на върха между Европейския съюз и Мексико, среща, която, доколкото знам, ще се проведе на 17 май в Мадрид. Има много тежки нарушения на правата на човека в Мексико, в Оахака на 27 април. Двама активисти в областта на правата на човека са били убити, когато са участвали в а, кампания солидарно с а, местните хора на един град в тази област. А, надявам се, а, че този въпрос ще бъде повдигнат на възможно най-високо равнище, защото тук говорим за безнаказаност от страна на правораздаващите органи. Този тип убийства много често остават без каквото и да било разследване. Именно заради това а, ви призвавам да направите нещо тук. Защо... И то не само защото тук говорим а, и за а, един финландец, един от тези активисти беше финландец, т.е. Е, мой сънародник, но е, най-вече защото това е, е драстично нарушение и е, трябва наистина да се подчертае необходимостта правата на човека да са обвързани с другите области. Благодаря ви много, господин министр. Министр, благодаря, госпожо Хортала. Ще ви уверя, че и в диалога с Мексико ще повдигнем този въпрос, особено а, безнаказаността на дейностите на тези милиции. Ще говоря за убийствата в Лакака със сигурност. Благодаря ви много за гостоприемството и за възможността да разменим мнения. Благодаря. So without any, any break, I... И така, без по-нататъчно забавяне, минаваме към четвърта точка от нашия дневен ред. Накратко ще кажа. Ще имаме закрито заседание за информация относно най-последните консултации между Европейския съюз а, и Русия. Това ще стане на 2 юни в 2 часа след обед. А, става дума за най-последното заседание на а, парламентарният, за на Комисията за парламентарно сътрудничество между Европейски съюз и Русия. Documents relating to human rights dialogues, and I'm, I'm confident that we will find a constructive solution. Um, so my second announcement will... А, и второто, което имам да съобща е, че, както знаете, парламентът реши да изпрати делегация на междуна конференцията за преглед на работата на Международният наказателен съд – тя ще се състои в Кампала. Парламентарната делегация трябва да бъде там, защото работа ще започне на 31 май до 2 юни. И тази делегация ще се конституира тази седмица. Ще бъде прията резолюция след изявлението на комисията и съвета по този въпрос в, на пленарното заседание. Но това ще бъде добра основа за работата на наша делегация, за подобряване на работата на Международния наказателен съд. Искам да напомня на политическите групи, че ще имаме нужда на, да ни дадат имената на членовете делегация и колкото може по-бързо. Второ, ще е, изправим, а, делег... изпратим делегация в ООН, е, на 28 до 30 април. А, господин Проди Нилсен ще участва в тази делегация. Това е делегация, на, която ще присъства на работата на форума за въпросите на местното население, на кореното население. Исках да ви уведомя и за моята среща с мексиканският посланник е, в Европейския съюз. Така дипломатично казано бях малко шокирана, че тя нарече е, инцидента, за който аз говорих, происшествие. Това не е никакво происшествие, това е обмислено, преднамерено престъпление, предумишлено престъпление. И накрая е, една добра новина за посещението на Кейти Аштон в Китай, където тя беше заедно с председателя на Европейската комисия. Имала е а, частна среща с защитници на човешките права. Нещо, което ни радва. Но разбира се, откриването на световното изложение в Шанхай – е било съпроводено с задържането на редица защитници на човешките права и жалбоподатели. Очевидно, Китай е, не обръща никакво внимание на това, че се нарушава по този начин човешките права там. Има инициатива на групата на либералите – за положението uh, за положението на уйгурите. Организацията УМПО, всички знаем за нейната работа. От името на комисията изпратих послание, в което изразих увереност, че въпросът ще бъде решен между китайските власти и представители на уйгурското младсинство. Няма друг мирен начин да се решит, решат проблемите, на, свързани с сегашното насилие. Госпожа Андре Кине и аз изпратихме изявление за подновяването на смъртните наказания в Тайван. протестирахме срещу екзекутирането на четирима души, осъдени по на, а, а, криминални дела. А, това сложи край на 52-месечният мораториум на смъртно наказание. Господин Тонок защити правото на Тайван да прилага смъртно наказание. Той каза, че той, е, Тайван е една здрава демокрация, където въпросът се обсъжда открито, като той посочи, че други демокрации, такива като САЩ и Япония, прилагат смъртното наказание. Съжалявам, че господин Танок не е тук, но искам да кажа, че върховният представител обсъди, представител обсъди тези екзекуции. Положението с човешките права в Филипините беше разгледано подробно на последното ни заседание. Световната организация срещу изтезанията ни съобщи, че господин Ануар Тихасим, гражданин на Филипините, е бил разпитван и изтезаван в, в провинция Сарангани. Изглежда, че полицията го е полицията го е принудила да направи признание за връзки с исламски, бунто, исламски бунтовнически групи. Аз поисках от нашия посланник да се обърне към властите там, да вземат всички необходими мерки, да тази практика да бъде прекратена. И още едно съобщение. Това е за външна, службата за външно действие на Европейския съюз. Някои от вас сигурно са присъствали миналата седмица в Комисията по външни работи, когато господин Брок и господин Ферховщад представиха най-новите си предложения за тази служба. Искам накратко да повторя измененията, които те подкрепят. Искат да има специален отдел за човешките права в структурите на службата. Няма да чета цялото из... предложение за изменение. Трябва да ни бъде ясно какво значи всъщност това – защото много важно е този отдел, какъвто и да е той, каквато, както и да изглежда, да бъде на достатъчно високо ниво. И мисля, че сега е време да действаме по този въпрос, защото после ще бъде късно. Второто изменение, което те предлагат, това са за демократични а, центрове а, за свръзка, които да бъдат назначени от всички делегации, определени всички делегации. И третото изменение се отнася до Европейският инструмент за демокрация и човешки права и някои други а, инструменти, които трябва да бъдат разработени и представени на комисията от върховният представител за външна дейност. Може би трябва да спомена, че някои неправителствени организации, които внимателно следят развоята нещата в тази област, предлагат нашата подкомисия да покани съответните комисии от националните парламенти, за да може да обсъдим човешките права и новите структури. Исках да ви уведомя за този въпрос, защото може би ще ми помогнете да решим дали сега е времето да сторим това или е вече много късно. Това е в рамките на сътрудничеството между нашата подкомисия и парламента на страните членки. Виждам, че членовете на бюрото на подкомисията са тук, а така че това е въпрос, към който ще трябва да се върнем. Госпожа Лохвилер. Тъй като е, е в тази сутрин в Иран са изпълнени пет смъртни наказания и още се очаква да бъдат изпълнени преди изборите през юни поисках президентството да осъди тези екзекуции, екзекуции господин Хавард. не съм запознат с последните предложение за службата за външна дейност. Виждам, че колегите кимат одобрително. Имате предвид срещата с националните парламенти. Мисля, че секретарята може да проучи въпроса. Мисля, че трябва да разговаряме с комисиите на парламентите на страните членки, които отговарят за външната, външнополитическите въпроси. Очевидно не е онези, които се занимават с защита на човешките права в вътрешен план. Ако ръководството на комисията АФЕД се съгласи, можем да поканим членовете на комисиите по външните работи на парламентите членки, за да обсъдим този въпрос. Виждам, че тук има а, така, доста търпеливи присъстващи в залата. които чакат да стигнем до пета точка от дневния ред, който се отнася до европейската политика на добросъседство. обсъждането на този въпрос следва оповестяването на доклада на комисия на 28 април, а също така ще обсъдим въпросите с, свързани с Украина и Египет. Европейската политика на добросъседство е една от най-важните външнополитически насоки на работ, в работата на Европейския съюз. Затова Абсолютно уместно е, че нашата подкомисия много внимателно следи развоя на нещата от създаването си през 2004 година, как се развива нашата политика на добросъседство. Днес ще обсъдим положението с човешките права въз основа на годишния доклад. Надяваме се, че Дискусията тук ще бъде взета предвид при по-нататъчното обсъждане на политиката на добросъседство. Ще обърнем особено внимание на две страни, които споменах Украина и Египет във връзка с човешките права. Сега ще дам дума на, на поканените а, лектори. Ако можете да се ограничите в рамките на 8 минути. Първо ще дам думата на господин Рудгер Висел, който е, е директор по координацията на Европейската национал, на политика на добросъседство на генерална дирекция РЕЛЕКС, а след това на господин Грегуар Тери от Международната федерация на Лигите за човешките права който ще представи доклад за човешките права в рамките на европейската политика на съседство. Но първо господин Рудгер Виселс. Благодаря, госпожо председател. Искам да се извиня. Както съобщихте, комисията планираше да приеме едно годишно съобщение за европейската политика на добросъседство, което да стане в края на април. По вътрешни причини този срок се забави. Това ще стане след две, два дни, сряда тази седмица. Докладите скоро ще бъдат обществено достъпни. Коментарите, които ще направим аз и моите колеги, се базират на подготвителната работа, която извършихме. Все още а, нямаме материална хартия, но а, имаме резултат от а, дейността на комисията. Европейската политика на добросъседство се базира на идеята на Европейския съюз и неговите а, партньори за насърчаване на, демократич... на демокрацията, върховенството на закона и човешките права. Усилията на нашите съседи са много важни от е, нашата европейска политика за добросъседство. Предстоящата сряда комисията ще приеме новото съобщение, което ще, бъде, ще придружава е, нашите доклади за напредъка, както и секторните доклади за политиката за добросъседство. Ще се разглеждат първите пет години по прилагане на европейската политика на добросъседство от 2004 до 2009 година. Ще се отрази това, че има голям прогрес, най-вече в областта на економиката. Прогресът обаче е по-малък в областта на демократичното управление. Много от нашите съседи се присъединиха към конвенциите за човешките права и основни свободи, както и протоколите към тях. Изпълнението им обаче все още а, буди тревоги. Има постигнат напредък в Египет, например. А в... За момента имаме гениталното усъкътяване се приема за престъпление. Освен това, се работи и в областта на насърчаване на демокрацията. Все още обаче общата картина не е задоволителна. Напредъка в борбата с, с изтезанията все още не е достатъчен. Има все още много проблеми в различни страни по отношение спазването на а, свободата на изразяване, най-вече в областта на медията. А, освен това, проблеми има с а, свободите на сдружаване, например. Засегнати са защитниците на човешките права в различни страни. Все още смъртната присъда се прилага в няколко от нашите съседки, включително в Египет. Все още беженците и търсещите обежище не получават адекватна защита от нашите съседи. В много страни нито законодателната рамка за изборите, нито тяхното провеждане отговаря на международните стандарти. Обаче наскоро а, имаше проведени избори в някои от нашите е, страни съседки, като например в Украина, които бяха напълно справедливи. Като цяло, според комисията, е необходимо да продължаваме да насърчаваме своите партньори за подобряване на доброто управление и зачитане на човешките права. Това не е цел сама по себе си. Това е една основа за политическа стабилност и за економически растеж. Необходима е една внимателна оценка на прогреса в това отношение, включително и всички последици. Това ще бъде една основа за развитието на отношенията ни с нашите партньори от европейската политика на добросъседство. Наясно съм, че по този начин можем да разчитаме на помощта на вашата подкомисия. Очакваме с нетърпение днешните дискусии които ще ни, подпо... ще ни помогнат да хвърлим светлина върху спазването на човешките права в два от най-големите ни партньори по европейската политика на добросъседство, именно Египет и Украина. Благодаря. Благодаря, господин Висос, казва председателката. Сигурна съм, че всички оценяват искрените ви забележки относно статуквото. Ние ще се радваме да работим заедно с вас е, по подобряването му. Сега искам да подканя Грегорите Кири да вземе думата. Благодаря. Ще говоря на... Има един месец, откак е, нашата федерация е, проведе годишния си конгрес, на който присъстваха 66 а, организации а, и а, от неправителствени организации. И комисаря Стефан Филен има между пред 300 души защитници на човешките права, които присъстваха в Ереван по време на а, своята лек... неговата лекция ние организирахме дискусия с около 30 представители на организации от различните съседни на Европейския съюз зони, а, за да може да разширим е, да разширим, да разширим тази дискусия, тъй като федерацията участва и в тази работа. Искам да споделя с вас резултатите от тази дискусия. Още един път Принципите на добросъседство и политика на добросъседство се оцениха като много обобщаващи по отношение на човешките права. И защитниците на човешките права са убедени, че тази методология за използването на политика на добросъседство може много да помогне за поправяне на положението с човешките права в страните съседни на Европейския съюз. Нашите организации членки единодушно констатират, че резултатите от политиката на добросъседство по отношение на правата на човека а, не са още на лице. И нещо, което още по-обезпокоително, политиката на Европейския съюз, а, такава, както тя беше решена с единодушно от страните членки, много често противоречи на а, а, принципите а, на политиката на добросъседство. И затова а, имаше едно голямо чувство на разочарование, нещо, което не е ново, но това чувство се задълбочава. А, а, големите надежди, а, които, възла, големи надежди възлагат тези борци с човешките права на Европейския съюз, но сред тях се шири все по-дълбоко отчаяние по отношение на това, което може да се направи в защита на човешките права и защита на, разбира се, на нашите общи ценности анализът на нашата федерация и на нейните членки може да се режимира по този начин. За да може политиката на добросъседство да даде плодове, абсолютно необходимо е страните членки и техните институции да решат два проблема. Вертик, в вертикално отношение е да поставят правата на човека в сърцевината на политическите решения, а, а, а, с, а, с, отношение с страните съседки на Европейския съюз, а в хоризонтален план, не по-малко важно, да засилят поставянето на човешките права в центъра на всички видове политики на Европейския съюз, за да се стигне до създаване на гета за човешките права, които са изолирани в хоризонтално отношение. Значи и в борбата срещу незаконната иммиграция, и в борбата срещу тероризма, и в търговската политика човешките права трябва да бъдат намерят своето място. Искам а, да подчертая нещо, което нашите членки често ни а, обръщат внимание. Политиката на добросъветство беше а, изградена по принципите на политиката на разширяване. докла, редовни доклади и така нататък. Но голямата разлика между тези две политики, че политиката на добросъседство не предлага бъдеще за присъединяване на Европейския съюз. Въпросът е, значи, какво може да мобилизира страните партньорки на Европейския съюз и особено онези от тях, в които не се вижда особено голяма политическа воля а, да върват по пътя на реформите. И този въпрос е много важен, защото през 6 последни години а, стана ясно, че а, политиката на добросъседство може да бъде политика за насърчаване на реформите, но тя се провали в това отношение. Например, Марокко. Марокко се движи от своите вътрешни вътрешни мотиви и когато това става, тогава и политика на добросъседство помага. Но когато това не е така, Европейския съюз, т.е. когато няма вътрешни пружини, Европейския съюз не може да предостави достатъчни стимули за провеждане на реформи. Въпросът е как да се направи това. Голям, най-голям повод за загриженост е, че Европейския съюз не успява да приложи двата главни принципа на политиката на добросъседство. Първият, това е принципа, съгласно който се приемат общи ангажименти об... за защита на общи ценности, демокрация и правата на човека. И този принцип се характеризира преди всичко чрез съставките на плановете за действие, които страните партньори са готови да изпълняват. И наред с това, не по-малко важно, задълбочаването на отношенията трябва да е свързано с условия за изпълняване на общите приоритети и преди всичко приоритети по отношение на демокрацията и правата на човека. Искам да ви дам един пример съвсем конкретен пример, документ, който бе оповестен преди няколко седмици, който според мен е още един пример за това, което, за което говорим. Става дума за непоследователността на а, институциите, когато става дума за тези принципи. А, това е индикативната национална програма Тунис 2011-2013, която беше приета преди няколко седмици. Ето какво пише Европейската комисия. Правителството отдава главно значение на постигането на економическите и социални права като предпоставка за парламентарната демокрация от европейски модел. Политическата стабилност се характеризира с силно присъствие на държавните и партийни структури в синдикатите, в медиите, в съобщенията и в света на всички организации. И всичко това характеризира едно положение за човешките права, което вече от 10 години не се подобрява. Ето какво още казва комисията. В сегашните, при сегашните отношения с Тунис, главната цел е да се укрепи политически диалог, преди всичко в плана на задълбочаване. И накрая, изборът на комисията е да продължи своя ангажимент с тази страна за да може чрез реформи, в крайна сметка, в крайна сметка повтарям, да се постигнат целите на демокрацията и правата на човека. Прочитам този а, параграф, а, но когато става дума за парламентарна демокрация по европейски модел, това, става, това значи универсалност на защита на човешките права, защото се говори за демокрация по, по европейски модел. Обаче от една страна става дума, че ще имаме все по-тесни връзки с една страна, която а, а, казва се споделя тези принципи, а също така, че също време ще върви пътя на демокрацията и а, модернизацията. В този индикативен национален план има глава, която определя как 15 до 20 милиона евро, които се, се, се дадат на Тунис, за да усъвремени правосъдната система, ще бъдат използвани. И никъде на тези четири страници, в които се говори за тази програма, не става дума за зачитане на човешките права, дори и в съдебната система. Вече от, и приключвам. Ние а, се питаме дали модернизацията на съдебната система в Тунис ще включва някакви критерии е, за защита на правата на човека. Защото знаем, че съдебната система в тази страна е също така и репресивен инструмент. Няколко препоръки в заключение. Преди всичко, да се инвестира много по-системно в всички области на външната политика, не да се инвестира, а да се включат човешките права във всички, във всички области на външната политика втора главна насока, ще я прочета още по-бързо, да се установи много по-тесен мониторинг а, а, на това как работят европейските инструменти за добросъседство, за правата на човека, последващ контрол за това как се изпълняват човешките права. Трето, зачитане на принципа на диференциация, тъй като се осъществява демократичен контрол, особено в, южната, южните ни съседи, които участват в тази политика. става дума и за Израел, и за други страни, и на изток още един проблем. Сключване на тези проблеми, на тези критерии в договорите за асоцииране. Благодаря за критичните забележки на Грегуар Тери. Сигурна съм, че господин Висел и останалите представители на комисията могат да се изкажат по тях. Сега, с ваше разрешение, искам да преминем към дискусиите на отделните страни. Предлагам една дискусия след доклада за страните, т.е. по-отделно Украин и, Украина и Египет. Ако приемате, подканям следващият оратор, представител на Генерална дирекция Релекс от Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Ще се изкажа на немски, ако позволите. Някои важни предварителни коментари вече бяха направени от господин Руткер Виселс, най-вече относно това, че правната рамка в нашите страни партньори се е подобрила значително, но изпълнението на законите, прилагането им изостава. Това въжи за Украина с пълна сила. Това, което искам предварително да заявя, е, че Украина има значителен прогрес през последните години по отношение на прилагането на законите и създаването на правна рамка. но все още те изостават в напредъка, който са си определили като цел. Още две няколко бележки. Първата от тях е свързана с нарушаването на човешките права при задържането а, на лица, както и а, при, по отношение на затворниците. А, все още има злоупотреба при а, задържане на лица и извличането на самопризнания. Когато става дума за наблюдаването на зачитането на човешките права, това попада в компетенциите на Министерството по, а, вътрешни, по вътрешни работи. Имаме една закрита служба, която а, за, голямо наше съжаление а, води до влушаване на ситуацията по отношение на човешките права. различни организации по защита на човешките права непрекъснато отчитат злоупотреба с задържани лица. Има един много важен инструмент за превенция на такива злоупотреби трябва да има неоповестени посещения на инспектори в затворниците. Освен това имаме един доброволен протокол срещу изтезанията, който е към Международна конвенция. Украина е страна по протокола и по конвенцията, но все още няма наличен механизъм на национално ниво която да организира такива посещения на инспектори. И още нещо, което е изключително важно, е свързано с това как се третират беженците и търсещите обежещи. Няма подходящ процес и процедури в тази връзка в Украина. Съгласно Върховната комисия на ООН е по беженците, Системата, която е, е в сила за регистриране на новодошли лица, не е адекватна. Става дума за задържане и за арестуване на лица, търсещи обежище от полицията, нарушаване на основните права на търсещите обежище. Така че в момента има възможност търсещите обежище да бъдат върнати принудително в техните страни, макар и това да бъде свързано с опасност за здравето и живота им. Освен това, имаме случаи на физическо нападение над лица търсещи обежище и бежанци. Освен това, да не забравяме дискриминацията на малцинствата. Все още съществуват такива случаи. правните инструменти за борба с това не са добре раз, разработени. В Украина има голям брой малцинства. А правните средства за защита не са адекватно разработени. Когато говорим за преподаването на, на езика на малцинствата, отново а, нямаме необходимите стандарти. Правителството твърди, че има желание да насърчава малцинствата, както и използването на техните родни езици в училище, но това използване е ограничено Има а, случаи на депортация в, а, депортиране в Централна Азия. Проблеми а, свързани най-вече с, облъщ... с общността на кримските татари. Така че а, няма ясна правна рамка относно а, зачитането на а, техните права. Когато става дума за общността на ромите, а, има наличие на антисемитизъм, използват се а, различни начини за сплашване, а, налична е дискриминация на база пол, сексуална ориентация. А, когато говорим за свободата на изказване и свободата на медиите, отново имаме за какво да помислим. А, Украина няма голям прогрес. А, в контекста, например, на оранжевата революция. Напоследък виждаме тенденции за нападение на журналисти, сплашването им. Това показва, че в момента целенасочено се възпрепятства директния достъп до информация от страна на властите. Има ограничен достъп на партиите от опозицията до предавания по телевизията. Това са няколко важни факти, които играят своята роля в диалога ни с Украина. А сега искам да се спра на това какво прави Европейската комисия, какво прави Европейския съюз по този въпрос. Очевидно, Участието на Украина в европейската политика на добросъседство е много важна. То ни дава възможност да обсъдим с Украина тези проблеми, защото тя е поела ангажименти в контекста на политиката на добросъседство. Тази политика ни дава възможност да повдигнем тези въпроси пред Украина и да настояваме те да изпълнят поетите от тях ангажименти. И съвсем накратко искам да се спра на различните инструменти, с които разполагаме. Ако а, има допълнителни въпроси, ще вляза и в подробности. Най-важното е, че последно време Украина имаше възможност да вземе решение в каква насока иска а, да се движи. А, има а, прогрес в областта на демократизацията и в други насоки, като нашите отношения с Украина могат да бъдат задълбочени, засилени а, във връзка с а, споразумението за асоцииране. А, Относно политическия диалог, мисля, че имаме добре развити инструменти, провеждат се различни форуми, годишни, министерски срещи на високо равнище. Имаме една много важна подкомисия, занимаваща се с съдебните въпроси и въпросите свързани с основните свободи. Освен това, ние осигуряваме а, техническа помощ, експертна помощ на Украина от 2011 до 2013 година има предвидена рамкова програма. Украина трябва да, пристиг... да получи 570 милиона, като голяма част от тази сума има за цел именно засилване на съдебната рамка и правната система. Освен това, освен инструментите, с които разполагаме, като Европейски съюз и комисия. Европейските държави членки също могат да изиграят своята роля. Има много инициативи, които отделните държави членки могат да, подпом... да предприемат в цела подпомагане на върховенството на закона. Благодаря, казва председателката. Добре, да видим и как нашата подкомисия в парламента може да допринесе за това инструментите, които вие току-що изредихте, да се използват повече. А сега нека да преминем към още едно изложение по а, въпроса за положението в Украина. Нека да приветстваме господин Ромен Романов от програмата Върховенство на закона, фундация, Международна фундация Ренесанс Киев. Можете ли да кажете първо няколко думи за вашата фундация? Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, благодаря ви много за това, че избрахте да обърнете внимание именно на Украина в това изслушване по европейската политика за добросъседство. Това е много важно, защото Украина не винаги се избира, тъй като тя не е най-лошия случай в региона. И все пак Е, Европейския съюз не е познат в Украина като организация, която насърчава е, развитието на правата на човека. Е, ако попитате някой в Украина какви са му асоциациите с думите права на човека и Европа, по-скоро отговорът ще бъде съвета на Европа, не Европейския съюз. Аз участвам в програмата Върховенство на закона към Международна фундация Ренесанс в Киев вече 8 години и това е към а, фундация Сорос. Работим по множество въпроси, свързани с а, съдебната система. И а, позволете ми сега да ви разкажа накратко какви са последните развития в нашата страна и какви са механизмите. А, чрез които може да се подкрепят положителните развития в Украина по отношение на правата на човек. Съгласен съм, че има страни в региона, където положението е по-лошо, отколкото при нас. Все пак при нас има плурализъм, има демокрация. Отново Украина доказа че може да провежда честни избори. Има и множество организации от гражданското общество, които играят важна роля в страната. Едновременно с това Европейската политика за добросъседство не е най-важният инструмент за влияние в страната, защото управляващите в Украина търсят нещо по-различно, а не е, политика за добросъседство. И плана за действие никога не е бил използван като инструмент за целенасочено придвижване напред. Организациите, неправителствените организации получиха доста подкрепа от Европейския съюз – но тази подкрепа никога не е била обвързвана и комбинирана с подкрепата, предоставена от правителството на Украина. Това е един въпрос, който е добре да се обмисли отново за бъдеще. Може би не е, е, е толкова добра стратегия да се предоставя подкрепя на едно правителство, за да се реформира само себе си. В крайна сметка резултатите не са толкова добри. Важно е Европейския съюз е, да започне да работи по-тясно с други регионални организации, като Съвета на Европа е, на първо място. Защо? Защото в Съвета на Европа има много експертиза и много механизми за влияние върху страните. Едновременно с това проектите на съвета на Европа не винаги са достатъчно ефективни. В повечето случаи те предоставят на страните международна експертиза и образование. Но това не е достатъчно, когато няма реална подкрепа за защитниците на правата на човека в съответната страна. В крайна сметка трябва да има е, ангажимент на национално равнище, вътрешен ангажимент в страната и той не може да бъде поет само от правителството. Какво се случи през последните месеци след изборите в Украина? Положението в областта на правата на човека е доста притеснително. Някои от проблемите вече бяха изредени. Неправителствените организации са сериозно загрижени за промените в политиката на Вътрешното министерство. Механизма за наблюдение на правата на човека бе преустановена. Новоназначения министр не е предложил нищо, с което да го замести. Освен това, през последните пет години няколко министъра на отбраната и на вътрешните работи са били цивилни, а не военни, а сега са назначени военни е, за министри и на двете министерства. Мисля, че това е изключително отрицателно развитие. Освен това, в, полити... в страната е политиката в момента е изключително сексистка. Няма нито една жена министър в правителството. Министър-председателят Азаров обяснява това като казва, че не е работа за жена да управлява реформите в една страна. Не мисля, че този тип изказвания са допустими. И още нещо, което е доста притеснително. Най- много усилия в последно време се полагат за свободата на славото в Украина – а миналата седмица журналистите от а, две, два телевизионна ни канала, а, ед, едно плюс едно и СТБ, започнаха протести срещу цензурата. Това са частни канали и медиите а, в Украина се смятат за добре интегрирани е, е към Европейския съюз. Те имат е, много журналисти. Е, но техните собственици живеят в Лондон, Монако и Женева, а се оказва, че много често те проявяват повече интерес към поевтения газ, отколкото към правата на човек. Ново назначеното правителство, според мен, може да работи по-ефективно. Предходното правителство – не успя да осигури до, достатъчно добро управление. Съгласно плана за действие на Европейски съюз Украина в рамките на европейската политика за добро съседство, бяха разработени няколко цели, които бяха много добри е, цели за развитие. Съдебна реформа, е, реформа на наказателната система и други. Но тези реформи така и е, не са започнати. Много важно е правителството, президента и парламента да продължат реформите, а не да, започват, да ги започват от нула. Защото е, ще отнеме твърде много време е, да се разработят тези реформи отново, да се събере и международен експертен опит и след това да се подкарат. Мисля, че е, много подкрепа може да дойде чрез европейските структури и въпросите, свързани с правата на човека, е, трябва непрекъснато да бъдат подчертавани в диалога с Европейс... Европейския съюз Украина. Смятаме, че е много важно Европейския съюз да подчертае, че правата на човека са ни една от най-основните области, е, която ще бъде наблюдавана в развитието на Украина. Мисля, че сега е добър момент е, правата на човека да бъдат включени във всички политики и отношения между Европейския съюз и Украина. Председателката, благодаря много за тези конкретни предложения няма да проведем дебата веднага, ще преминем първо към Египет, но честно казано, чувствам се малко неудобно. Парламентът, Европейския парламент е много строг спрямо Беларус, но не е толкова строг, когато се е, е, става дума за други е, страни от европейската политика за добро съседство а, е, мисля, че не е добре да мерим с това с различни аршини. А, е, и трябва да поправим това. И така, сега преминаваме към още една оценка. Оценката на развитието в областта на правата на човека в Египет. Провеждали сме много срещи с представители на Египет през последния месец. Е, Европейският парламент е, излезе с резолюция, свързана с Египет и с действията на египетското правителство. Египет е и много близка до Европейския съюз съседна страна, така че е добре да сме е, добре информирани. Ще дам думата на двама оратори по въпроса. Първо господин Томас Дупла Дель Морал, е, директор на дирекция F в Генерална дирекция външни отношения. Дирекцията се занимава с Близкия изток и страните от южната страна на Средиземно море, а след това ще дам думата на господин Муата Селфи Жери, изпълнителен директор на Института по правата на човека в Кайро и член на изпълнителната комисия за мрежата за правата на Евросредиземноморската мрежа за правата на човека и се занимава с е, европейската политика за добро съседство. Благодаря много. Господин Дупла Далморел Морал има думата. Thank you, Madam Chair. Um... Благодаря, госпожа председател. Плана за действие на европейската политика за добросъседство в е, Египет е, действа от 2007 година. В него има специален раздел, който се занимава с насречението и защитата на правата на човека, както и с укрепването на демокрацията и върховенството на закона. Европейският съюз провежда редовни срещи в Египет, с Египет по правата на човека и демократизацията и редовно проследява напредъка на реформите. Последните срещи бяха в под Комисията по правата на човека през март 2010 година. По време на тази среща обсъдихме много въпроси с Египет и се радваме, че имаме възможност да обменяме информация свободно и се радваме на конструктивното отношение на Египет. В Египет се полагат усилия за защитата на правата на човека и се радваме, че има сериозно участие от страна на, организ... на, обществ... за неправител... неправителствените организации. В крайна сметка 118 от 165 препоръки а, на съвета по правата на човека – бяха прияти, като следващия месец Египет ще отговаря по въпроса за 25 препоръки на този съвет, които са били е, направени. Тук говорим за универсалния периодичен преглед на положението в Египет, точка, която продължава да е част от дневния ред на разговорите с Египет. Подобре на положението на децата и жените има и известен напредък по отношение на свободата на словото и медиите. Увеличава се броя на независимите медии, намалява броя на присъдите срещу журналисти, нещо, което е предварително условие за демократични реформи. Има обаче ограничения свободата на сдружаване, особено във връзка с предстоящите избори, нещо, което е доста притеснително. Има увеличение на срещите на неправителствени организации и на партии от опозицията, има демонстрации, но правителството настоява броят на тези демонстрации да е минимален. Извънредното положение в Египет е удължено и този месец. Европейският съюз насърчава Египет да приема закон за борба с тероризма, който съответства на международните стандарти. На 5 май министър-председателя на ЗИП заяви, че извънредното положение ще бъде ограничено а, до тероризма и трафика на наркотици. Само в тези области. И Египет пое ангажимент да преразгледа въпросите за изтезанията и да осигури разследване на всички подадени жалби за изтезания наблюдаваме и участието на гражданското общество. Участието на неправителствените организации в универсалния пери... Е, извинете, с общия периодичен преглед бе активно и се надяваме, че то няма да бъде ограничено и за в бъдеще. Правителството е отбелязало напредък по отношение на осигуряването на зачитането на правата на религиозните мълцинства. Все пак обаче е необходимо а, да се направи повече по отношение на достъпа до местата на изповядване на религии. Във връзка с предстоящите избори Европейския съюз предпо, а, предложи а, помощ за да осигуряване на а, справедливи избори. Също така а, се работи по съдебния надзор. Египетската страна ясно показа, че не възнамерява да кани наблюдатели от Европейския съюз или от други или други международни наблюдатели на предстоящите избори. Европейския съюз подкрепя демократичните промени с, в Египет и Общо 400 и, извинете, 45 милиона са а, били посветени на това през последната година, като са планирани допълнителни средства за следващите години. Както казах, демократичните реформи и правата на човека са част от плана за действие, който е договорен между Европейския съюз и Египет. Приложението на този план ще е отражаващо значение за отношенията между Европейския съюз и Египет. Вече има задълбочаване на партньорството между Европейския съюз и Египет и Европейския съюз насърчава Египет да продължи усилията си за демократични реформи. както и за реформи по отношение на правата на човек. Всичко това е възможно само защото този е, тип усилия се смята за необходими не само е, от гражданите на Египет, но и от правителството на Египет. Именно за това трябва да продължим да използваме инструментите, които са ни на разположение, за да насърчим допълнителна демократизация и е, допълнителни добри развития в правата на човека. А сега ще дам думата на господин Ел Фижиер. Извинявайте, ако не произнасям името ви правил. Благодаря за тази покана. Още в самото начало бих искал да изразя нашата благодарност за ролята на Европейският парламент в защитата на човешките права особено за резолюцията, прията през 2008 година, която беше много важна и се прие много добре от защитниците на човешките права в Египет. В момента преживяваме противоречив период в Египет. А, легитимността на режима намалява и милиони египтяни са разочаровани. В същото време а, правителството не насърчава всички видове политическо участие. През 2005 година нашите очаквания бяха много, но сега вече са много скромни. И това се, нужда, се дължи на това, че вашия партньор, египетското правителство, не показа политическа воля а, за изпълнение на плана за действие. Второ, няма конкретна система от стимули, условия а, и инструменти за отчитане на постигнатото. Оказва се, че всичките елементи на тази политика действат изолирано едни от други няма прозрачност по различните двустранни проекти, които се изпълняват в рамките на европейската политика на добросъседство. Европейската политика като че ли няма достатъчен поглед за политическото бъдеще на една важна страна като Египет. Плана за действие в Египет в него правителството не пое ангажимент по отношение на човешките права. Подобно мнение, до подобно мнение стига и докладът, който не открива напредък в това отношение. И сегашните показатели показват, че милион, на милиони египтяни не са осигурени основни условия за живот и услуги. Оказва се, че египетското правителство много умело използва средствата на Европейския съюз укрепва връзките си с Европейския съюз, обаче а, не отговаря на въжделенията на милиони а, египтяни. Затова ние приветстваме а, факта, че в декларацията на последният съвет за асоцииране се подчерта, че развитието на демокрацията ще бъде основно условие за по-нататъчно развитие на отношенията между двете страни. Не казваме да не се предлага помощ на египетското правителство, но тази помощ да се използва като лост за подобряване на положението с човешките права. Човешките права в Египет не могат да се разглеждат от цялата съдебна и административна система на Египет. При сегашната система, онези, които са отговорни за нарушенията на човешките права, остават ненаказани. Това се наблюдава вече от няколко десетилетия. Извънредното положение е в сила от 1981 година. То стана едно постоянно състояние на нещата, при което много човешки права са суспендирани. Използват се военни съдилища срещу заподозрените в тероризъм но също така и срещу граждански активисти и а, политически групи. Правителството не дава достатъчно основание за продължаването на извънредното положение толкова дълго. Затова извънредното положение не може да се разглежда само в контекста на борбата с тероризма – то е, се използва системно потискане на и на комислещите. През 2007 година правителството поправи Конституцията, за да може да се прокарват а, антитерористски закони а, без а, да се съблюдават човешките права. Тези, сега се ще приеме втори такъв закон, след онзи прият през 1992 година в който понятието тероризъм бе дефинирано много общо, така че дори някои действия в защита на човешките права могат да попаднат под ударите на този закон. Правителството използва тези средства, за да потиска опозицията и жалко е, че планът за действие и докладът за Египет а, насърчава египетското правителство да замени сегашното извънредно положение с нови антитерористски закони. Египтяните не са защитени от опасността да бъдат изтезавани. Изтезанието продължава да бъде всекидневна практика в полицейските участници, включително в затворите. И полицията използва извънредна сила и срещу гражданите. От 2007 година редица мигранти, емигранти са били застреляни в Синайската пустиня при опит да прекусат в границата и да влезат в Египет. Въпреки известен напредък в правата на жените, цялостното положение на жените е все още тревожно Съществува дискриминация и в наказателния кодекс, и в семейният кодекс, насилие и в обществения живот, и в дома. Управляващата партия е монополизирала политическата власт и не дава никакъв отчет за своите действия. Онези, които се опитват да упражняват правата си, биват ограничавани и стават обект на насилие. Конституцията ограничава а, правото а, за кандидатура, свободно кандидатстване в президентските избори. А, целта е да се, потиснат всякакво, да се потисне всякаква опозиция. Много а, членове на опозицията биват преследвани Айман Ло беше осъден след изборите през 2005 година. Мохамед Ил Барада искаше да участва в президентските избори, но той не можа да се кандидатира поради пречки, които създава Конституцията. Свободата на сдружаването също е силно ограничена. Фактически египтяните са лишени от основното си права да създават политически групи и общности а целта е да се задушава всякаква инициатива, която е независима от държавата. Искам да ви обърна внимание на сегашният закон за сдруженията, който ще бъде променен, който налага редица ограничения, не само върху организациите на за граждански права, но също така и върху благотворителни и други организации. Правителството създаде обща федерация на неправителствените организации, които получават много средства от международни донори, но тази федерация е монополно контролирана от правителството и председателя на тази федерация заяви в един египетски вестник, че организациите за защитите на човешка права са сериозна заплаха за националната сигурност, трябва да бъдат ограничавани. Тоест, тези организации ще продължат да бъдат ограничавани. Понякога египетското правителство кани представители на неправителствени организации за консултации. Това трябва да се признае. Но тези консултации далеч не са конструктивни. И никакви сериозни резултати не следват от тях. По отношение на свободата на мненията, Продължават ограниченията, въпреки това, че медиите се извоюваха известна свобода. Журналистите много често биват съдени за своите публикации. Десетки блогери и а, хора, които публикуват в интернет, а, а, попадат под ударите на закона. Много такива случаи има от 2008 година насам. И накрая искам да ви привлека вниманието върху препоръки, които аз възнамеряваме да направим пред следващия период. Приканваме Европейският парламент да използва бюджетните инструменти, за да може помощта, която се отпуска на Египет, да има конкретни резултати за защита на човешките права. развитието, по-нататъчното развитие на отношенията между Европейския съюз и египетското правителство трябва да бъде обект на специфични условия. Трябва да се изпратят наблюдатели за президентските избори. Защото а, активистите, демократичните среди, защитите човешките права продължават да бъдат жертва на преследвания. Благодаря. Благодаря за този много подробен доклад. Ако някой се е съмнявал относно отношението на египетското правителство, а сега а, знаем какво е положението. Сега ще дам думата на колегите, които искат да се изкажат. Особено на онези колеги, които отговарят за формулирането на нашата политика на добросъседство по отношение на нашите източни и южни съседи. Господин Гжип най-напред. Благодаря, госпожо председател. Чухме много интересни изложения защото говорим за нашата политика на добросъседство. Но става дума за две много страни, които са много важни, на които Европейския съюз дава голямо значение. Украина е наш европейски съсед, а пък Египет е също наш близък съсед. Едният ни съсед е в Европа, другият е близък съсед на Европа. А, но Това, че едната страна е европейска, другата не е европейска, не трябва да оказва влияние върху нашите политически решения. И слушах изложението за Украина, и слушах и това, което каза колегата за Египет. Трябва да се каже, че и в двете страни съществуват проблеми и ние трябва да използваме инструментите на наше разположение по-ефективно господин Романов каза, че по отношение на човешките права в Украина се разбира много по-добре ролята на съвета на Европа. Украинци много по-добре познават а, а, съвета на Европа и неговата роля, отколкото Европейския съюз. Тоест образът на Европейския съюз не е а, така добре познат. А още по-малко познати са пък институциите на Европейския съюз, аз мога да предположа. А, това е едно от заключенията, които може да се извлече от това, което ни казахте. Споменахте, че Украина все още изостава по отношението на опазването на човешките права. Има още, предстои още много работа в това отношение. И всичко това беше много интересно да се чуе, но искам да се върна към един интересен факт. Знаем, че имахте два кръга президентски избори. В страната настъпи важна, макар и демократична промена, демократична, но важна промена, промяна която има символично значение. Станахме свидетели на нещо безпредседентно в Украинския парламент. Ние може да съжаляваме за настъпилата промяна в Украина, но сега положението не е много ясно най-малкото не е ясно за наблюда... външните наблюдатели. Беше гласувана резолюция по отношение на положението в Украина и голяма част от тази резолюция се отнася до положението с човешките права. Нашият анализ се основава на работата на нашата делегация, на различни посещения в Украина, на мисии, изпратени там. И ударението се поставя главно върху качествената промяна по отношение на свободата на пресата. А, тъй като аз самия съм бил наблюдател, ме интересува а, доколко прозрачни са а, и прозрачен е изборният процес, доколко прозрачна е работата на избирателните комисии. аз съм работил като наблюдател, както казах, и наблюдателите искаха да чуят какво мисля по този въпрос. Има редица процедури, които гарантират прозрачността на изборния процес, нещо, което е важно. Не всички страни имат подобни процедури. Независимо от политическите пристрастия, свободата на медиите е много важен въпрос. Всички телевизионни и радиоканали и радиопрограми представиха всички политически кандидати от всички политически цветове. Нещо, което ни споменахме в нашия доклад. Споменахме и ролята на властите и на, на бизнесът които настояваха да се а, спазват международните норми. Главно внимание обърнахме на нещо, което поне за мен е особено важно. Чухме декларациите на представители на местните власти в Украина, в които бе заявено, че украинците очакват промяна в начина на работа на местните власти. Те очакват промяна в техните функции на тези местни власти, а също и в начина на тяхното финансиране. Очакват те да бъдат по-независими от държавния бюджет. Много трудно е да се гради единството на Украина. Украина е огромна страна, която така много ясно е разделена на две. И в бъдеще именно доброто функциониране на местните власти може да помогне за обединяването на двете части на страната. В Украина живеят и доста много мълцинства, нещо, което осложнява положението допълнително. господин Романов заяви, че трябва да подкрепяме организациите на гражданското общество, трябва да подкрепяме неправителствените организации, защото без тях не може да постигнем а, осезаем напредък. Ако искаме положението с човешките права да се подобри, това е абсолютно необходимо. Ако искаме реформите да се ускорят и подновят, ако искаме властите е, да действат така, както трябва, необходимо е да подкрепяме гражданското общество. Благодаря. Благодаря. Искам да благодаря на нашите гости и оратори. Е, изказванията бяха изключително интересни и полезни за нас. Моите въпроси ще бъдат свързани с една от страните, които се обсъщат днес, а именно Украина. Първият е адресиран към господин Романов. Знаете, че ние имаме доклад от организацията, която следи защитата на човешките права през 2010 година. Там а, а, формулировката е изключително а, строга. Става дума, че в Украина спазването на а, човешките права е изключително лошо. Все още има злоупотреби. А, освен това, тук се включват и лицата търсещи обежище. Има редица проблеми, с които все още правителството не успява ефективно да се справи. След това имаме посочени цифри. Националният център за помощ говори за 13 000 новорегистрирани а, случаи на инфектирани с а, ХИВ през 2009-2010 година. А, според мен много е важно да чуем дали вие сте съгласни с тази оценка. Господин Брендер, вие споменахте националните малцинства, както и доста, достъпа до образование, използването на, на, на националните родни езици. Моят въпрос е дали вие имахте предвид кримските татари или останалите а, малцинства. Много бих искала да чуя вашия коментар на ситуацията на татарите в Украина. Освен това, много ме интересува вашата гледна точка относно свободата на медиите. Има един много известен пример в случая на Георги Гонгаци, който беше убит. Миналата година, през юли, когато наближаваха изборите в Украина, бивши министр на вътрешните работи беше заподозрян, че той е поръчал това убийство. Сега през 2010 година интересуваме има ли някакъв резултат, някакво развитие или след като приключиха изборите, има нов председател, нов президент, и този случай остава неизяснен. И извършителя и поръчителя ще останат ненаказани. Благодаря. Господин Хауърт има думата. Извинявам се, че трябва да си тръгна по-рано и няма да мога да чуя отговорите, но тук има представител, който ще ме запознае с тях. Много благодаря на ораторите днес. Относно Украина, може ли някой от тях да коментира решението на украинското правителство да приложи препоръките на съвета на Европа за борба с дискриминация възоснова на сексуална ориентация. Случаите са от март, препоръките са от март тази година. Интересуваме дали има някакъв напредък. Освен това, въпреки че слушах внимателно, не успях да разбера дали предложенията за реформа на Конституцията се придвижват така, че да се отговори на общността, занимаваща се с човешките права. Относно Египет, наскоро имахме среща с Евромед Тоест, мрежата, евросъюзно мрежа за човешките права, искам да благодаря на техните представители. Благодарение на колегите от Европейската комисия, аз имах възможност да проведа редица полезни срещи. Искам да им благодаря за това, че улесниха и предо... ни улесниха и ни предоставиха тази възможност. Имам три въпроса за Египет. Най-напред, ако съм разбрал правилно – Плащаме 45 милиона в помощ на изборите, но ни отказват възможността да изпратим наблюдатели. Правилно ли съм разбрал? Ако това е така, честно казано, това е възмутително. И освен това, доколко тази ситуация може да бъде променена? защото много от нашите избиратели могат да преценят, че тази ситуация е доста странна. Втория ми въпрос към двамата оратори. Когато посетих Кайро на, за срещата на групите, ми се стори, че е ясно, че няма а, един съществен процес а, по реформите, който да а, тече. А, това става ясно от и от презентацията на Евросредиземноморската мрежа по човешките права. Какви възможности виждате вие за един съществен процес на реформа в Египет? И на трето място въпросът ми е към комисията относно а, проекта а, на Евромед по човешките права и а, убийствата на мигранти на границата с Израел не съм наясно какви са взетите от Европейския съюз мерки в отговор на тези случаи. Има ли а, проведени срещи, направени декларации към а, нашите а, европейски, а, египетски колеги? И искам да кажа, че Египет е бил добър партньор на Европейския съюз в мирния процес в Близкия изток. Вероятно, Европейския съюз, както и САЩ, в много от техните представители съществува желанието да пренебрегнат съществуващите нередности в Египет – Мисля обаче, а, че трябва да знаем а, доколко нашите оратори са съгласни с този анализ. Благодаря, господин Хауърд. И последно давам думата на госпожа Лох Билер. Благодаря. Имам един въпрос който ще изкажа на немски. Казахте, че Украина има проблеми с беженците. Украина е една външна граница, сухоземна. А, за, за съжаление не, пред, не разполагаме с снимки, но Бих искала да знам какви са наблюденията ви за човешките права, нарушаването на човешките права на външната граница, обсъщани ли са тези проблеми с Frontex? И искам да се присъединя към въпроса на господин Хауърд към комисията, дали има някаква възможност за проект за съществена реформа в Египет. И още два въпроса. Чухме от господин Елфигери, че широко разпространени са изтезанията. Какви са усилията, които предприема в тази насок египетското правителство? Освен това имаше критически забележки към съгласуваността между а, различните групи и инструментите, с които разполагаме на европейско равнище. А, има ли някакво подобрение в резултат на тези ваши критики? Били ли сте поканени на конкретни а, събития? в тази връзка. Благодаря, госпожо Лохбилер, казва председателката. Най-напред предлагам да дадем думата на комисията, както и на Международната федерация по човешки права и след това да разгледаме ситуациите в двете страни. Или не ограничавам правото ви да се изкажете. Нямаше а, конкретни въпроси. Искам да отговоря на двата ключови въпроси. До каква степен човешките права са в центъра на дискусиите а, и на юг, и на изток в а, рамките на подобряване на преговорите, изключването на споразумения. И втори въпрос до каква степен човешките права са включени в всички сфери на външна дейност на Европейския съюз. И искам да напомня, че член 21 от Лисабонския договор говори конкретно за по-голяма съгласуваност и насърчаване на общите ценности в цялата тази област. Благодаря. Благодаря, господин Висърс има думата. Благодаря. Съвсем накратко искам да отбележа, че комисията и днес и в миналото е много благодарна на вашата подкомисия, както и на многото неправителствени организации, занимаващи се с човешките права, които са поканени и работят заедно с нас е, по тези проблеми. Налага се да живеем в един свят, който е някъде по средата между висшите идеали, които вие и присъстващите неправителствени организации защитавате и реалността, например, на економическите отношения. Ние се опитваме да бъдем някъде по средата и а, прилагаме основните си принципи и а, понятия, идеи, като не забравяме, че работим с, а, с суверенни държави, които за които все още а, не съществува идеята да станат в близко бъдеще членове на Европейския съюз. Необходимо е да уважаваме суверенитета на всяка една такава държава. Има известно напрежение, за което понякога сме а, съвсем наясно. Много силно разчитаме на вашата помощ и на критичните ви коментари. Благодаря. Много добре, казва председателката. Радвам се, че не чух идеята, че не можем да се намесваме в вътрешните работи на суверенните държави, защото това беше проблем в миналото но ние се опитваме да помагаме по възможно най-добрия начин вашите опити за защита на човешките права. Сега искам да дам думата на господин Бренден и на господин Романов да отговорят на въпросите зададени конкретно за Украина. Благодаря. Бяха зададени два въпроса за Украина. Ще отговоря последователно. По въпроса за свободата на медиите – мисля, че беше ясно в моето представяне, че ситуацията на медиите е нещо, което следим много отблизо, защото има развитие, които много ни тревожат. Говорих за физически нападения срещу журналисти, случаи на заплашване и тази картина включва и факта, че истинските извършители на убийството Гонгаци не са открити. А, има хора, които са изправени пред съда, но според нас на този етап от време няма разследване, което да, което да е довело до а, справедливост в, а, по отношение на това убийство. Относно кримските татари и малцинствата, проблемът е проблема за интеграция на едно малцинство, което за известно време е било извън а, Украина. Това е въпрос, в който културните и социалните елементи а, са в съвкупност. Това е проблем на вземане на политически решения и предоставяне на необходимите ресурси а, за подпомагане на това малцинство в а, неговата интеграция Както казах, на този етап един критически аспект е това, че няма необходимото законодателство, което да улесни този процес. говорих и за езиците на малцинствата, като не се фокусирах конкретно върху малцинството на кримските татари. Говорих по-общо за малцинствата защото, както казах по-рано, има много малцинства в рамките на страната и въпросът за езиците играе роля в много случаи. Поред нас, тук не говорим за активна дискриминация задължително във всички случаи, но вероятно в някои случаи има липса на политическа воля за предоставяне на необходимите ресурси за изпълнение на ангажимента към националните малцинства да имат своята идентичност, включително и да използват своите езици. Относно препоръките на съвета на Европа, беше споменат един документ за младсинствата с сексуална ориентация. Необходимо е да проверя и ще ви информирам. А относно положението на лицата, търсещи обежище и бежанците, това е въпрос, който фигурира в документите, които получавате от Amnesty International и от организацията, която следи човешки, спазването на човешките права. Мисля, че нямаме а, съществен напредък там. В противен случай нямаше да се налага да казвам това, което ви представих, но мога да потвърдя, че ние продължаваме а, да а, включваме този въпрос в а, дневния ред на нашето сътрудничество. Ние сме поели ангажимент да продължим своите действия по тези въпроси в дискусиите си с Украина. Благодаря, господин Брендер и господин Романов. Благодаря. Бяха повдигнати няколко въпроси за Украина. Ще започна с докладите, които се представят в предоставените ни тук документи. Имаме а, два доклада от Amnesty International и от Европейската организация а, за защита на човешките права. Мисля, че те отразяват проблемите, които представляват най-сериозните тревоги. А, не казвам, че те покриват всички области на човешките права в страната, но относно правата на бежанците, дискриминацията, расизма, въпросите с изтезанията, всичко това присъства и е достатъчно добре отразено. Не се съмнявам в качеството на представената в тези документи информация относно случая Гърция. Това е един а, политически деликатен въпрос, който а, предизвика протест в Украина. А, става въпрос за случая Гон Гадзе. А, правосъдието а, е, е, във връзка с този случай е, предизвика сериозен проблем. Вярвам, че а, хората, които са извършили престъплението, са били осъдени, но не са били осъдени поръчителите. А- ако се замислим за други а, престъпления през последните години от подобен характер, а, отново не за всички имаме отговор. Например, отравяне, отравянето на господин Ющенко а, или провеждането на самите избори последвани от Оранжевата революция. В крайна сметка не са наказани лицата, които са извършили тези престъпления. Вярвам, че заключението от всичко това е, че съдебното преследване, че прокуратурата и полицията зависят от, политичес... от политическите среди и най-вече от правителството в страната. Ето защо необходимо е прокуратурата да бъде независима, да функционират добре тези изключително важни служби. Така че да нямаме съветския тип прокуратура, която все още съществува. Относно сексуалната ориентация и дискриминацията, в Украина няма закон за борба с дискриминацията, с изключение на един, който е за равенството между половете и, както казах в своята презентация, в правителството няма жени, има сексистка политика и това води до липсата на един ефективен механизъм. Но има две организации за правата на жените. И ще видим как ще се третират случаите от съдебната власт. Малцинствата, сексуалните малцинства са жертви на различни злоупотреби. Ситуацията е лоша но в повечето от случаи жертвите не съобщават, защото не искат да се оповестява проблема, който имат. Конституционната реформа. Следващия въпрос. Един от най-важните въпроси, които трябва да разрешат украинските власти в близко бъдеще. Конституционната ситуация не е балансирана. Вярвам, че е важно да намерим решения, които да избегнат връщането към съветският модел, силен президентски модел. За съжаление, това е така в по-настоящем. Вярвам, че Европейския съюз и съвета на Европа трябва да обърнат внимание на това. Председателката напомня, че а, времето напредва. А, и последния въпрос. Вярвам, че има няколко важни въпроси, свързани с образованието а, и други, но най-важният свързан с бежанците е, че те не са защитени. Господин Кужницов, който е гражданин на Русия, официално е признат за беженец в страната и е бил върнат от прокуратурата в Русия. Ето защо мисля, че правата на беженците е много важен проблем. Благодаря. Should... Uh, Благодаря много. Мисля, че трябва да не забравим, че и господин Брендер и господин Романов споменаха, че е закрит органа за наблюдение на правата на човека в Министерството на вътрешните работи, нещо, което е изключително притеснително. А сега нека за кратко да се обърнем към положението в Египет. Господин Дупла Делморал, можете ли да отговорите накратко на въпросите, които ви бяха зададени? След това ще говори господин Алфи Жиери. Благодаря много. Чухме за много проблемни области. Въпрос на господин Хауи тук е съвсем основателен. Вярно е, че Египет е един от важните партньори на Европейския съюз по много причини, включително и неговата роля в арабския свят. Затваряме ли си очите пред това, което се случва в Египет? Не. Някои от нещата, които споменах в уводните си думи, показват, че много от проблемите, за които знаем, се обсъждат. Всичко, което спомена господин Алфи Джери, е било обсъждано в нашите срещи в подкомисията по правата на човека с правителството на Египет. Не е това въпроса. Въпросът е какво искаме да постигнем и как. Една от основните цели на политиката на добросъседство е да постигне сближаване в много области. Това включва и регулаторната рамка, и економическите въпроси, но нещо още по-важно е, е да затворим колкото е, се може повече пропаста, която съществува между двете страни на Средиземно море. Е, нещо, което е, въжи за много области. Брутни вътрешен продукт на глава от населението, економическия растеж, бедността, а също и въпроси, свързани с ценностите от двете страни на Средиземно море. Това, което се опитваме да направим с европейската политика за добросъседство, друг е въпросът дали успяваме, е да затворим тази бездна, доколкото можем. Но това зависи и от желанието от другата и страна. Мисля, че е съвсем ясно това в Египет властите в Египет искат е, да направят нещо. И там има напредък е, като цяло по отношение на економическия растеж, по отношение на брътнешния вътрешен продукт. Разбира се, е, там може да се говори за увеличаване на неравенството, но има много реформи, които се провеждат. Ето, например, има реформа на образованието в Египет и други социални отрасли, така че като цяло в много отношения се полагат усилия за намаляване на различията. По отношение на правата на човек и демокрацията също има желание за намаляване на различията. И се опитваме да работим с египетското правителство и по тази цел работим с всички средства, които са ни на разположение. И това, че не винаги успяваме, не означава, че трябва да спрем да полагаме усилия. Що се отнася до конкретните въпроси? Не. Не даваме 45 милиона за а, подпомагане на организацията на изборите, Напротив, е, египетското правителство отказва каквото и да било е, наблюдение или подкрепа от Европейския съюз по отношение на изборите. Има ли е, признаци е, на реално подобрение? Да, има в доста области, макар че подобрението е различно в различните области. Сега, що се отнася до убийството на иммигрантите на границата. Споменали сме това диалога с правителството на Египет. настояли сме да не се използва сила в такива случаи и се опитваме да работим с силата на убеждението. Египетското правителство предоставя обяснения за случилото се и се налага да продължим да работим с египетските власти. Това е, е реалността. Работим с едно суверенно правителство. И се налага да продължим да работим с него. Това е. По изтезанията. Проследяваме ситуацията и тук, и чрез своята делегация – и когато разговаряме с египетските си партньори, повдигаме този въпрос и то непрекъснато. Това не е нещо, което забравяме. Смятаме, че в някои области правителството е поело а, някакви ангажименти, които могат да доведат до напредък в бъдеще. Така че се опитаме да продължаваме да работим в духа на партньорството. Смятам, че има известна, известна несъгласуваност, е, известни е, различия в резултатите, които се постигат в различните области, но това не е защото ние работим е, несъгласувани, просто такива са условията. Благодаря, господин Алфи Чери. Съвсем накратко благодаря. По отношение на изтезанията. Това зависи от това, че няма наблюдение върху работа на правоприлагащите органи, така че трябва да има специални усилия в тази връзка и трябва да има специална кампания, финансирана от правителството и трябва правителството в Египет да признае, че има изтезания в Египет. Що се отнася до наблюдението на изборите, има петиции, подписани от над на египетски политици, които искат международно наблюдение на изборите, защото и египтяните не вярват, че правителството управлява добре избирателния процес. Смятам, че трябва всичко това да се съчетава с, другата друга техническа и финансова помощ и на Надяваме се, че членовете на Европейския парламент ще насърчат Европейския съюз да поеме ангажиментите, които е приял през 2003 година, действително да ги доведе до някъде. Благодаря, председателката. Комисията по външни работи. След една седмица, следващия понеделник в Страсбург, ще има изслушване на комисаря Фюле, е, който ще представи въпросите, които обсъдихме днес, така че се надявам, че членовете на нашата комисия ще могат да присъстват там и е, да имат предвид информацията, предоставена от ораторите. И сега Нека да преминем към следващата точка. Първото е представяне на годишния доклад за правата на човека в света. Съгласно Лисабонския договор има изискване този доклад да бъде е, представен от името на върховния представител. Докладът ще бъде представен накратко но имайте предвид, че това е едва началото на неговото обсъждане в парламента. И сигурно ще сте доволни, че и самия върховен представител ще представи този доклад в пленарна зала през юни, когато говорим за защитниците на правата на човека. А сега давам думата на госпожа Арно от името на комисията. И госпожа Кионга от името на съвета, ако правилно съм разбрала новата структура, Госпожа Кионка има думата. Благодаря, госпожо председател. И ние самите не сме съв... напълно наясно с преходните мерки, едно опитаме да си вършим работата. Ще представя доклада заедно с колегата Вероника Ерно. Накратко ще ви разкажа каква е целта на този доклад, защото е по-различен в своя стил и ще ви дам някои основни ще ви дам информация за основните развития различните географски зони. Знаете, че следя тази област от известно време и за нас този доклад е инструмент за а, увеличаване на информираността по отношение на правата на човека и това какво прави Европейският съюз в тази област. Целта е лека по лека този доклад да стане и инструмент на борба за правата на човека. Като начало опитахме се да направим по- силни разделите, които се занимават с конкретните страни и да са по-точни. От началото не бяха покрити всички страни, бяха покрити в различни подробности, но се опитахме да поправим това. След една инициатива подета от шведското председателство. Също така се опитаме да разясним какво прави и Европейския съюз за, за правата на човека и външната политика. Опитваме се да сме по-системни и също така се опитваме да покажем как инструментите могат да работят по-ефективно и как Европейския съюз може да работи по-ефективно. А сега, по какво е различен този доклад? Миналия септември, в резултат на една шведска инициатива, Комисията на съвета по политическа сигурност прие препоръки за увеличаване на видимостта на Европейския съюз в областта на външната политика и правата на човека. Това е обвързано и с периодичността на доклада. Знаете, че тя е променена и в момента докладът, с който разполагате, покрива една цяла календарна година, а не период от юни до юли. Това е и по изключение, тъй като тук говорим за преходен доклад, тук се покриват 18 месеца до миналия декември. Това е за периодичността. Също така стилът е по-различен, защото се опитваме да направим този доклад по-четивен. Един от нашите партньори каза, че за първи път не е трудно да се прочете този доклад. Ще се опитаме да подобрим това положение и този доклад да стане нещо, което хората искат да четат, а не трябва да четат по задължение. Ще бъде преведен докладът, планира се това, както се планира и превод на брошурите с насоките. Правим оценка, за да се види колко ще струва превода на арабски, китайски, фарси руски и други езици. И накрая, за първи път тази година не сме публикували този доклад в пълния му вид на хартия, но сме издали една по-тънка брошура за неспециалисти, а докладът а, сам по себе си е на разположение само в електронен вид, нещо, което се надявам ще отговори и на желанията на онези, които желаят да съхранят горите. Така че в това отношение докладът също може да се отчертае, да се опише като зелен. Какви са последните развития в регионален план? От последния доклад на САМ сме увеличили броя на дискусиите, на ди... Е, срещите и консултациите с трети страни. С 40 страни водим разговори. Е, при някои от тях сме достигнали трети кръг. При Узбекистан, например, сме вече на четвърти кръг. Започнахме преговори с Армения, Грузия, Молдова, Беларус, Индонезия. Има и хибриден вид диалог с пет латин, страни от Латинска Америка с участието и на Съединените щати проведохме много сериозен преглед на диалога с Китай. Както добре знаете, източното партньорство започна да действа след последния доклад, както и Съюза за Средиземноморието. Проведохме среща с специалните представители – на Европейския съюз. Събрахме ги заедно през януари миналата година и говорихме по правата на човека. Също така полагаме повече усилия правата на човека да бъдат включени като основен елемент на мисиите за управление на кризи. Също така да се вземат специални мерки по отношение на, кризи, на мисията в Грузия. Там има елементи, свързани с правата на човека, още от самото начало, от проучвателната фаза. Е Благодаря, Елена. Подобно нещо направихме с подготовката за гражданските операции. Така че да няма между, да няма разлика между това, което правиме в военната и в гражданската област. Нещо, което е важно, съгласно инструкциите, които бяха дадени на нашите дипломатически мисии, имаме вече над 100 делегации, които създават центрове и вече имаме цяла мрежа от подобни фокусни пунктове, които са много активни. И тази мрежа, освен тези пунктове, обхваща също така и онези, които работят в областта на политиката и в областта на сътрудничеството, за да може да се осигури по-голяма ефективност на тези мрежи. От политическа гледна точка а, съществуват насоките, които а, бяха а, реализирани, от 2008 година насам бяха прияти нови насоки за борба срещу насилието над жените. Колкото до стиковането между многостранните и двустранни отношения, имахме, както беше споменато, около 40 вида разговори. Нещо, което се опитваме да правим системно. Това е да свързваме двустранното и многостранна работа. Нещо, което е, е отбелязано в доклада на госпожа Антри Кени във връзка с работата в Женева. В Женева, а, мисля, че бяхме много по-активни в а, участието на Европейския съюз. А, направихме, а, а, участвахме активно в протеста UPR и опитахме се да достигнем по-ефективно до трети страни. А, и нещо, което в момента а, правим, това е пре, преразглеждането на работата на а, съвета по правата на човека. Прегледа на работата на съвета по правата на човека. А, е, един инструмент, който не успяхме до сега да използваме. Той е 10 милиона евро за 900 проекта в редица страни, главно страни от Африка, а Карибският район и Тихоокеанския басейн. В него участват и много местни неправителствени организации. Колкото до тематичната страна, в началото на тази сесия, госпожо председател, на това, на това заседание, вие споменахте отрицателните страни, все по-големия брой страни. Има, приемате ли мораториум върху смъртта присъда или я, се отказват от нея? голям брой страни се присъединиха към резолюцията на ООН срещу смъртната присъда и смъртните наказания. И се надяваме още страни да се присъединят към а, а, този документ. Положителен елемент това е растащия брой на страните, включително и страни членки, които са подписали или ратифицирали допълнителните протоколи към Конвенцията срещу изтезанията. Ето това е, бих искала да споделя с вас по отношение на а, развоя на събитията от последния доклад на сам. Казах, голяма ударение се поставя върху работата в Женева към достигане на, по-ефективно до нашите партньори и изключването на двустранни договори, укрепване на делегациите, на всички насоки, които са нашата политическа библия, активно из, из, използване на инструментите за развитие на демокрацията и правата на човека с помощта на не, много неправителствени организации, а също така и работата ни срещу а, изтезанието и смъртните наказания. Какви са перспективите? Вашата комисия, госпожо председател, вие вече а, говорихте а, е, а, за а, а, надеждите, които възлагате а, и а, това, което предлагат като изменения Брок и Ферховщад. И ние смятаме, че с връзките, връзките между а, между правата на човека и а, всичка, цялата политика на Европейския съюз е нещо много важно. Хартата е също много важна и а, хартата трябва да бъде конкретно а, да се а, прилага. Трябва да почнем да помислим и за присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията на съвета на Европа за правата на човека и на последно място, но не малко по, важност, това е ролята, засилената роля на Европейския парламент във всички аспекти на външната политика и особено по отношение на правата на човека. Колкото се отнася до развитието, факта, че комисията ще има заместник председател, който отговаря за правата на човека и че се увеличават правомощията във връзка с това, което наричахме по-рано третият стълб е много важно. Всички политически аспекти на Стокхолмската програма са нещо, по което трябва да продължим да работим. И сега стигам до предизвикателствата, знаете го по-добре от мен. Първо трябва да бъдем последователни в прилагането на всички инструменти на външната политика. А, мисля, че Лисабонският договор дава много възможности, но трябва всичко да си дойде на мястото. желанието на парламента да се създаде орган, който се занимава с правата на човека, е а, нещо много важно и а, а, отбелязах това, което вие казахте, а, а, че съществува тревога по отношение на, че се дава като че ли, като че ли дава предимство на географският аспект и ще направим конкретни предложения по този въпрос. Мисля, че това е всичко по отношение на бългийското председателство, което ще бъде много важно, защото трябва да завърши прилагането на изискванията на Лисабонския договор, особено по многостранните отношения и също така, кои ще бъдат заместниците на председателя външен, външен политически аспект. Ще продължим да работим с Белгийското председателство, да разработим, да създадем, подготвим работна програма. Ще се състои едно важно заседание по време на Бългийското председателство. Това е форум с неправителствените организации, където ще се обсъдят всички тези въпроси. Прилагането на изискването на Лисабонския договор и как може да осигурим вътрешна и външна последователност. Ще обсъдим също така и някои аспекти на външната политика, които са особено важни. А през октомври а, ще имаме важното заседание в Нью Йорк за правата на коренното население а също така а, и съвет посветен на правата на човека през 2011 година. Всичко това ще бъдат, а също така и форума на неправителствени организации, който казах, ще се проведе в Белгия под егидата на Белгийското председателство. Тоест в момента а, сме в един преходен период, който понякога е труден, но всички институции трябва да работят заедно. Благодаря, госпожо председател. Благодаря а, за това, което ни казахте, а, което а, показа а, а, как. А, какво ни казва доклада по отношение на състоянието на човешките права и как по-нататък да работим за тяхната защита. Имали сме вече възможност да обсъждаме новите условия, защото периодът, който обхваща този доклад, обхваща, обхваща и една част от време, в което беше влезъл в период, в, в сила полския договор през декември 2009, разбира се. Сега ще дам думата на госпожа Декене и госпожа Локвилер и всички други, които искат да вземат думата, но преди да го сторя, ще кажа, че парламентът реагира на предишните доклади, Последният доклад, подготвен от господин Обиос, отбелязва, че парламента призовава съветът и комисията да разработят количествени показатели за изпълнение на политиката в тази област. Трябва да се види дали това е направено. Отбелязвам също така и факта, че сега заглавите на доклада включва а, понятието демокрация. А, това е, е много важно. И тук трябва да кажа, че също чакаме за предстоящия доклад на комисията за това, което се прави в подкрепа на демокрацията. Парламента също така призова за е, съпоставяне на различните видове диалози и консултации по отношение на човешките права Имам чувството, че през последните месеци установихме, че въпреки тези е, консултации, въпреки многобройните диалози, резултатите не във всички случаи са положителни. И може би още само нещо ще кажа. В доклада може би не е засегнато достатъчно положението в отделните страни или най-малкото по-малко, отколкото предишните доклади. А, ще дам думата а, на госп... заместник председателката госпожа Андрея Кине, която може би ще бъде докладчик от името на парламента по този въпрос. Благодаря, госпожо председател. Искам да говоря на а, литовски. И... Е Бях на заболекар и затова ми е малко трудно. Ir aš džiaugiuosi, kad šiandien pagaliau žmogaus teisų. Искам да кажа, че наистина очакваме с нетърпение този доклад. Ценим високо възможността да представим този доклад а, а, заедно с вас а, пред нашата подкомисия. Знам, че времето ни е малко и затова искам да подчертая, че в никакъв случай не искам да подценявам доклада. Но, когато става дума за това, че някои неща не са достатъчно добре застъпени, те трябва да се споменат. Много пъти сме се обръщали към съвета, да фалира, да, да формулира, да формулира количествени показатели във връзка с хоризонталните теми и да уточни какви са конкретните цели, които се стремим да постигнем, за да може в края на годината да стигнем до заключение дали а, нашата политика е дала очакваните плодове. Ние всички сме депутати и гражданите, които четат тези доклади, те искат да получат от тях отговор на конкретни въпроси. Подобрило ли се е състоянието на човешките права през последните 12 месеца? И дали е, човешките права е, са в центъра на нашата политика? Дали е, изразходваме средствата на данакоплатеца достатъчно ефективно. И като прегледах доклада, който обсъждаме днес, трябва да кажа, че не открих това, за което току-що говорих. Когато чета в доклада, че правителството на една или друга страна е получило хиляди оплаквания по един или друг въпрос, бих искала да знам какво е станало с тези оплаквания, с тези жалби и какъв е бил резултатът. И друг въпрос. Поставянето на човешките права в центъра на вниманието на срещите на най-високо равнище на Европейския съюз. През 2008 бе направено предложение по този въпрос и днес, когато чета годишния доклад, ми се иска да разбера какво е постигнато в това отношение. Там, където се говори за Русия, разбирам, че на срещата на най-високо равнище между Европейския съюз и Русия въпроси за човешките права са били обсъждани но в доклада не се не намирам нищо за състоянието на човешките права в Китай. Знаете, че там положението не е а, особено добро. И още нещо. Диалогът и консултациите. Докладът от 2008 година имаше цяла глава посветена на диалога и консултациите и беше лесно да се установи какъв напредък е направен. структурата на сегашния доклад е различна. И е, този сравнителен анализ е много по-труден. Искам да попитам следното. Какво става с диалогът е, по човешките, въпрос на човешките права с латиноамериканските страни? структурирани диалози, които се водят в определени а, подкомисии. Става дума за латиноамерикански страни Аржентина, Колумбия, Бразил, Бразилия, Чили. С, с тях са провеждани консултации с помощта на тези. А, в консултации в този така наречен местен формат. А делегациите, които отговарят за тези страни, водят тези диалози. Нямам достъп до документи, които а, обясняват какво е положението с този диалог. Какво ще стане, когато започне да действа службата за, външни, за външна дейност и как ще се впишат в нея тези диалози. И нещо за новият форум за взаимодействие. Ролята на съветът за човешките права се отчита като успешно изпълнена. Съветът се е събирал четири пъти, обикновено членовете присъстват на общата асамблея на ООН в Нью Йорк. И там привлечава много ясно разликата в позициите на различните страни членки на Европейския съюз. Тези проблеми е, много ясно личат и се използват е, от нашите опоненти. Мисля, че и в това отношение могат да се направят полезни предложения. И още нещо за положението в отделните страни. Разбирам, че не е възможно да се, в, в доклада да се включи преглед на положението във всички страни. Но са изпуснати някои важни а, аспекти на въпроса. Например, Китай. Един австрийски гражданин а, е бил екзекутиран в Китай. Или пък нещо друго а, британски гражданин също е бил екзекутиран там. Мисля, че факти, подобни факти могат да се споменат в един такъв годишен доклад. Или пък за Демократична република Конго. Конго активно участва в работата на съвета по човешките права, но отказва да приеме каквито и да е препоръки по отношение на а, защитата на човешките права. Преди да приключа, искам да изразя пожелание членовете на тази подкомисия, членовете на комисията по външните работи и всички депутати в Европейският парламент да се проникнат от съзнанието, че този доклад е един от най-важните, да не кажа най-важният е, документ в областта на човешките права и тяхната защита в целия свят. Затова се надявам, че той ще получи необходимото внимание и ще бъде обсъден подробно. А, значи, вие, когато сте споменавали Корея, превод без, е, в превода прозвуча Конго. Uh, and also thank you for this uh, благодаря. Чудесно е да се поясни колко много прави Европейския съюз. Госпожа Кионка изтъкна колко е трудно да се напише такъв доклад. Аз самата си мислех, за кого се пише този доклад? Защото ако имаме експерт по една страна, той вече знае какво се случва в нея. Така че ако целта е да се повиши информираността на обществото, аз имам някои идеи. Няма а, идеална форма за написването на такъв всеобхватен доклад, но вероятно може да се помисли още веднъж е, за включването, за определенето на една основна тема на доклада. В известен смисъл, така както се оформят докладите на Европейския парламент и да се навлезе в един по-задълбочен анализ и оценка. Така ще може да се види какви а, инструменти на Европейския съюз са довели до, до напредък а, и кои не работят добре. Така ще се поясни колко е трудно да се постигне напредък в а, прилагането и ще се покаже ясно къде сме в задънена улица, къде не постигаме напредък. Не мога да кажа, че това ще доведе до по, много по-добър доклад, но по този начин ще се повиши информираността, защото в този си, в настоящия си вид, доклад е малко по-сух. В неговото начало се обръща внимание на различни теми, включително и а, човешките права в рамките на Европейския съюз. Подкрепям казаното, че е много важно Европейския съюз да бъде в известен смисъл самокритичен. Европейския съюз също е предмет на наблюдение от страна на други в областта на човешките права. Така че за в бъдеще, ако имаме а, други, а, други насоки към Европейския съюз, ние можем в този случай да обясним кои са често случващите се нарушения на човешките права, например нарушаването от страна на полицията и какви конкретни мерки предприемаме. По един конкретен проблем, а именно човешките права и тероризма, това е 449 от доклада, не се казва нищо самокритично. критично относно нарушаването на човешките права и липсата на последващи действия в борбата с безнаказаността на престъпления за нарушаване, изразяващи се в нарушаване на човешките права и тероризма. Мисля, че би било в този параграф да има известен самокритика. Добре е да бъдат похвалени а, Съединените Американски щати във връзка с Гуантанамо. Но а, бих искала да критикувам това, че тук нямаме самокритика от страна на Европейския съюз. Освен това, на страница 74 от а, документа, който сте получили за подготовка, се казва, че в Гуантанамо се използват изтезания, но в целия параграф който е свързан с случващото се Гуантанамо, не се използва термина изтезание. А, използва се термина а, груби техники за разпит. Мисля, че не е а, подходящо да предефинираме изтезанието и да не го наричаме с истинското му име. А, искам да обърна внимание и на едно проучване, което е извършено в подготовка за, за срещата на Г20. Ако сте запознати с това, бих искала да знам какво точно е човешкото измерение на тази среща, която предстои. Освен това се казва, че във връзка с развитието и гражданското общество, Това е на страница 36, за да бъдем точни. Да се обсъжда повече с организации на гражданското общество основните предизвикателства за гражданското общество, включително а, прилагането и използването на помощта за развитие. За мен би било интересно какво конкретно е направено през 2010 в тази насока. И на последно място казва се, че през декември 2009 комисията е започнала проучване на правната рамка за човешките права и околната среда. И а, бих искала да знам докъде също е стигнало и то. Мисля, че това е един документ, който много улеснява нашата работа, но разбира се да се върна към казаното в началото. Ако искаме този доклад е, да бъде четен от а, е, е, лица, които не са подробно информирани по темата, а, то трябва да бъде, а, доклада трябва да бъде а, под форма, която насърчава размишленията. Благодаря за вашите коментари, казва председателката. Мисля, че а, не е много честно, защото имаше много въпроси, много забележки. Нямаше достатъчно време да отговорите на всички. Затова мисля, че всички ще са съгласни сега, че ви чухме съвсем накратко и ще се връщаме отново и отново на тези въпроси. Ще има дискусия в пленарна зала, а подкомисията ще подготви доклад. Така че това е само едно начало на процеса. Оценявам вашата искреност и а, духа на сътрудничество от страна на комисията и съвета а, с цел да се подобри ситуацията. Сега ще ви помоля да бъдете изключително кратки в изказването си, за да можем да отделим няколко минути и на Консултациите по човешките права между Европейския съюз и Русия, проведени наскоро, това ще а, протече без устен превод. Имаме устен превод за още 3 минути. Благодаря, ще бъде съвсем кратка, но мисля, че няма да успея да отговоря на всички въпроси. Няма да е необходимо, казва председателката. Добре, ще се опитам да отговоря само на някой от тях целият въпрос за количествено определими цели и задачи. Искам да кажа, че не всичко може да се определи в количествени измерения. На второ място. Макар да искаме да вярваме, че действията на Европейския съюз водят до промени, това не винаги е така. Освен това, не винаги, ако имаме промяна, това се дължи на действията на Европейския съюз. Трябва да сме ясни и откровени за това, макар и да ни се иска да е обратното. Трябва обаче да оценяваме диалозите, които се провеждат и дали случващите се промени са свързани с нашите действия. Това е един много обширен въпрос и трябва да се връщаме към него. Относно различните видове диалози и консултации, Да, има четири категории. Тези, които вие споменахте, те съществуват, но съвета реши, че относно Латинска Америка ще имаме хибридни диалози, които ще представляват комбинация от четири местни и дискусия на действия в международни форуми в Нью Йорк и в Женева. Така че тук имаме един нов пети вид диалог и консултация. Международните форуми имаше изненада, че европейските държави членки имаха различни мнения в Нью Йорк и в Женева, така и тук. И сега ще се спра на казаното от госпожа Лохбилер. Мисля, че вашето предложение за една тема за, всяка, за всеки доклад е нещо, което трябва да а, разгледаме по-сериозно. и да видим какво имат да кажат и държавите членки по този въпрос. Въпроса за по-голям фокус върху Европейския съюз – какво точно се случва в областта на външните отношения на Европейския съюз. Приемаме критиката, че Европейския съюз може да бъде само в позицията да говори за ситуацията а, на човешките права в останалите а, страни, само при условие, че а, се следи ситуацията и вътре в Европейския съюз. А, виждам, че госпожа председателката иска да прекратя, затова приключвам тук.